Iniziamo. Benvenuti a tutti, diamo inizio. Нека да започнем, моля. Добре дошли. Да започнем вече заседанието на комисията. Имаме доста работа, затова нека да действаме енергично. Първо, приемане на дневния ред. На заседанието на координаторите искам да ви уведомя, че Коментирахме предвид на сериозните кризи, които засягат много сектори в Европа и се дават трудности на всички земеделски стопани, не само на млекопроизводителите, а във всички сектори. По този повод решихме да поискаме от комисията да направи изявление. И ако предложението ни се приеме, ще имаме дебат за управление на кризата в следващото заседание в Стасбург, пленарна зала през декември. Също, ако сте съгласни да приемем протоколите от заседанията, ако нямате коментари, е, мога да считам, че протоколите от 19 октомври и 10 ноември са прияти. Днешното заседание ще се излъчва и по интернет. А, изслушването на кандидат-комисара по земеделието, това изслушване ще бъде в седмицата от 11 януари 2010. А в пленарна зала на 20, ще влезе в седмицата на 25 януари като нашето заседание, както е планирано, ще е на 11 януари. Днес Организацията на производителите на био селкостопански продукти ни кани на коктейл след днешното заседание, така че чувствайте се поканени след днешното заседание. В момента се провежда техния втори Европейски конгрес загубата на биоравновесие и кризата в храните. Това беше съобщението. колеги, днес в сила влиза Лисабонския договор, което носи много големи промени за Европейския съюз и за парламента и по-специално и за нашата комисия, защото от днес Европейския парламент ще участва равнопоставено в процедурата за съвместни вземане на решения и в е, областта на общата селско-стопанска политика. С това ние получаваме повече правомощия, но и повече отговорности. Е, знам, че повечето от нас са готови вече да поемат тази отговорност и да работят за доброто не само на сектора на селското стопанство, но и за всички европейски граждани, които съвсем справедливо настояват за разумна селско-стопанска политика, която да гарантира и защитата на околната среда и конкурентоспособността на фермерите. Така че с днес се открива една нова глава в нашата дейност и си пожелаваме успех. Точка 5. Политиката за качество на селско-стопанската продукция. Каква стратегия? Ще дам думата сега на докладчика Джан Карлос Скота. Има много изменения които трябва да разглеждаме днес. Искам първо да поздравя господин Скопа и всички докладчици в сянка, които работиха по доклада. Доклада за политиката за качество на европейско ниво в бъдещето е, е, поражда много голям, голям интерес. Но първо нека да дам е, думата на докладчика за това, какви са основните доклади, е, насоки в доклада. Моля. Много благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да използвам случая да благодаря на всички колеги за подкрепата и за интереса, с който посрещнаха моят доклад. Разгледах всички предложени изменения и Бих искал да се спра на някой от тях. Пр... а, мисля, че а, е, изменение 14 е добро. А, тъй като според мен е задължително Европейския съюз да се застъпи за качествените продукти в Световната търговска организация. В изменение 22 Второ, става дума за е, контрол на марката. С него също съм съгласен. С изменение 23 не съм съгласен, тъй като е, от марката за качество на Европейския съюз трябва да се дава единствено на европейски продукти. Аз съм съгласен с изменения 33 34, които се отнасят до мерките за реализиране на пазара на плодове и зеленчуци. Съгласен съм с господин Тамачи по отношение на изменение 55 където той а, иска прецизиране на дефиницията за основните съставки на храните, които се преработват, тъй като настоящия текст, в настоящия текст дефиницията не е ясна. Изменение 50, 75, 76, 77. Моля колегите да обмислят бихме могли предложените там неща да ги въведем факултативно. Съгласен съм с изменение 86, 102, 111 и изменение 108 също е добро предложение. Там става дума за по-големите ресурси за кампаниите, вътрешните и външните кампании за продуктите. Също така е предложение на 114 на колегата Гърси върви в тази посока и аз го одобрявам. А, съгласен съм с колегите, които внесаха тези подробности в изменение 120-128 по отношение на различните системи за производство в полза на екологията. Искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения. Добре, много добре. Нека да започнем тогава с дебата. на 22 23 декем... Е, февруари извинете, ще бъде прият доклада, така че имаме достатъчно време да се задълбочим. Благодаря на господин Скота. Давам думата на господин Гарсия. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не получихме съвсем точна и предварителна информация за измененията. Но при всички положения благодаря за подкрепата, господин Скота, за подкрепата на измененията, които ти спомена изрично. Това са изменения, свързани с Световната търговска организация и с... Що се отнася до регистъра на происхода на продуктите, това наистина е нещо, което на всяка цена трябва да се направи и в никакъв случай не е излишно да има указания за происход. Напротив, е, е, му обратното. И при нас някакси в комисията като че ли няма особено желание за едно такова изменение във връзка с указанията за происход, но ние смятаме, че това е нещо добро. По отношение на планинското земеделие, да кажем, се предлага едно факултативно, незадължително указания за происход, е, трябва да внимаваме. При всички положения, е, когато въвеждаме нещо с задължителна сила, трябва да внимаваме наистина с, е, най-вече с научната аргументация. Същото се отнася и до екологичното земеделие, до съответните обозначения или етикети екобио информацията за добавената стойност, която, могат да се очак... която може да се очаква за Европейския съюз. И трябва да спомена, че е, всъщност по отношение на качеството на сълскостопанската продукция най-голяма роля играе указанието за происход. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да благодаря на господин Скота за неговите усилия. В един доклад с толкова много изменения. Той се опитва да отчита много различни мнения и смятам, че ние ще продължим да работим, за да получим по-голяма степен на консенсус. По отношение на европейското като лого или обозначение за качество, съм съгласна, че трябва да става дума само за продукти, които произхождат от Европа. Не бива да налагаме допълнително бреме за производителите да следят този въпрос. Що се отнася до системата за сертифициране, трябва да е, направим известни така, европейски насоки, оказващи най-добрите практики които да бъдат спазвани от операторите, да се разясняват определени понятия, които ще дадат възможност сектора да се развива. Добре, благодаря. Сега господин Табаджи, моля. Що се отнася до групата на социалистите и демократите? четири теми има, в които можем евентуално да постигнем консенсус и съгласие между политическите групи и мнозинството от комисиите. Става дума за логото за качество на Европейския съюз, защитените географски указания и указания за происход, да не се променя настоящата система – Третата тема е, е обозначението за органични продукти или биопродукти. И четвърто, това са е, продуктите от е, планински происход, които да бъдат е, факултативно обозначени. Но има и няколко неща, по които не сме съгласни. Има... Примерно това е мястото на отглеждане. Някои колеги не са получили информация, е, примерно, че е задължително в момента е задължително да има информация за суровините и да се посочи на етикета е, и място на отглеждане. Това се съдържа в регламента. Тук се спомена също и етикетирането на обработените продукти. Що се отнася до тях, на преработените продукти, там имаме голям проблем. Трябва да помислим кои са задължителните елементи на етикетиране на преработените продукти. Защото, примерно, в Штатите, когато става дума за конкуренция на световно ниво, в Штатите има система за етикетиране, има такава система и в Австралия, що се отнася до преработени продукти. И тогава европейските страни членки ще бъдат поставени в неблагоприятно отношение по отношение на етикирането на преработени продукти. Така че комисията трябва да разработи една система, с която да се обозначават основните съставки. Тук има предложено едно изменение, смятам, че трябва да го подкрепим и трябва да помислим какво означава основна съставка. Това зависи от обема, от масата. Не сме, в края на кръща не сме решили точно кое ще бъдат основните съставки. Аз съм тук заместник, но мога да кажа, че нашата... Е, аз не смятам, че нашата група трябва да подкрепя е, и системата за етикетиране на преработените продукти. Е, ние дори не сме били информирани. Що се отнася до ниск на продуктите с които се изработват с ниско ниво на емисии, мисля, че още емисии на въглероден диоксид. Мисля, че трябва в бъдеще да мислиме за бъдещето на ОСП и е изключително важно да се намерят критерии за измерване на количествата на отделения въглероден диоксид и съответно въздействието върху околната среда, защото тук не става дума само за, при производство за отделяне на въглероден диоксид. Това е много важен въпрос в ОСП. Трябва ясно да покажем, че европейското замеделие работи в защита на околната среда. А също, що се отнася до Факултативният елемент, че няма генетично модифицирани съставки, също е важен. Мисля, че в този дебат трябва да намерим някакво решение, тъй като този въпрос е много важен за политиката на качество и за това да е, покажем, че земеделието работи за е, едно устойчиво запазване на околната среда. Благодаря, господин Табачи, благодаря за вашата работа. Нека да продължим с дебата. Стефан, моля. Микро. Ce que vient de dire notre collègue Chaba sur la ligne directrice que nous да, ще се спра на това, което колегата Чаба току-що каза. Ние е, защитаваме основните моменти в е, тази директива и естествено и е, това, което препоръчва нашия докладчик. Поздравявам го. По отношение на тази тема, ние трябва да излезем с едно съвсем ясно послание, най-вече е, с оглед на Световната търговска организация. Най-голямата заплаха за селскостопанската политика и за е, произведените продукти е да не можем съвсем ясно да отстояваме нашите е, позиции в е, е Световната търговска организация. Господин Скълта, поздравявам ви за вашата дейност. Имам един коментар само. Що се отнася до качеството на продуктите, различните обозначения, свързани с качеството, са само допълнителни атрибути, които а, трябва да улеснят производството от една страна и продажбата на пазара. Така че не бива да забравяме, че производителите имат нужда от финансово подкрепа, за да постигат високо качество на продуктите си. И тази подкрепа трябва да идва и от втория стълб така че мисля, че това трябва да бъде отразено в доклада, защото за момента се говори единствено за финансиране по линията на информационни кампании. Благодаря, господин председател, казва господин Торфен. И аз ще благодаря на докладчика и ще подчертая, два основни въпроса. Мисля, че трябва да подкрепим това, което ще допринесе до едно по-добро производство с оглед на системата на обозначенията. И естествено, ние трябва да мислим за пазара. Целият а, списък от изменения е в крайна сметка е насочен най-вече към това да се знае по-добре къде какво точно се произвежда и какво се продава на пазара. Би трябвало да можем да разберем кои са бенефициерите, кои са е, най-облагодетелствени в е, тези системи. Радвам се, че сме включили и продуктите на планинското земеделие в този доклад. Но все пак не би било правилно всичко да се подвежда под един общ знаменател. Продукти, при които има указание за происход и продукти на биологичното земеделие, които носят етикета еко или био. Това са съвсем различни категории. Това, че даден продукт се произвежда в даден район, в дадена зона, не означава непременно, че той е биологичен или екопродукт. Благодаря. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за работата, която е свършил. Наистина, той е изградил един добър доклад, ръководейки се от желанието да има повече яснота, повече прозрачност по отношение и на суровините, и на продуктите с обозначение за происход. Да, обозначенията за качество би трябвало, указанията за качество трябва да включват съвсем точни данни за обема, за количествата и така най-вече да се допринася за едно по-добро качество в рамките на системата за обозначаване на селскостопанските продукти. Естествено, че всичко това би трябвало да бъде свързано и с съответните инструменти, които се използват на място, с съответните органи, които отговарят за качеството на селскостопанските продукти на място. И ако ние е, тук, така да се каже, от европейска страна отпускаме помощи, то тогава на всяка цена отпускането и получаването на помощта трябва да се обвържи с работата на администрацията на място, която също да гарантира от своя страна качество на използваните средства, инструменти при отглеждането на селскостопански култури, селскостопански животни. Така че малките, средните селскостопански продукти би трябвало да се опират най-вече на местните познания, на местното ноу-хау. И най-вероятно те имат и признание, защото се свързват именно с определена област. Естествено, че чрез тези обозначения и тези указания за происход и за качество можем да очакваме и увеличаване на работните места. Те могат да помогнат за създаване на работни места и така ще помогнат и на малките и средните предприятия да се развиват по-добре. Мишел има думата. Благодаря, господин председател. Аз също бих желала да благодаря на докладчика за неговата работа. Ние многократно сме внасяли едно изменение за а, включване в обозначението за качество а, и а, указания за обема. Защото това, според нас, ще допринесе за едно гарантирано качество в рамките на производствената верига. Тези структури, и географския происход, указанията за происход, трябва на всяка цена да бъдат е, включени в е, текста на етикета, защото е, това е в крайна сметка крайната цел. Всички продукти, които заслужават да носят знака за качество, трябва да бъдат е, гарантирани е, в този смисъл, че хора, които нямат нищо общо с е, съответната област и съответното място на производство, с обозначението за происход, да не се възползват от тези обозначения. Нека да дадем сега думата на представителя на комисията. Господин Кордоние, мисля, че ще говори. Да, и след това ще приключим с докладчика. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря отново на докладчика и на всички, които е, са допринесли за доклада посредством предложените изменения. Комисията много се радва на факта, че има толкова изменения, което показва, че темата е от значителен интерес за Европейския парламент. Искам да направя няколко коментара относно европейската марка за качество. и марката, която оказва географското е, происхода, т.е. Е, която оказва, че продукта идва от Европейския съюз. Тази тема ще бъде проучена от комисията. Ние ясно сме казали това в своето съобщение. Но ако това ще носи информация за определено качество, тази марка, и ще покрива всички продукти, които произхождат от Европейския съюз, няма да бъде възможно, поне според нашия анализ, да възпрепятстваме употребата на подобно лого за продукти, които идват от страни не от Европейския съюз, но са произведени в рамките на същите изисквания, които сме наложили в Европейския съюз. А що се отнася до мястото на производство и марката, която обозначава това, не знам дали не съм разбрал погрешно, но мисля, че тук се спомена, че е, това обозначение вече е задължително за суровините, за основните съставки. И това не е точно така. Има много продукти днес, за които няма такова изискване. А, например, храната за животни. И смятам, че трябва добре да се поручи въпроса в подробности. И още един коментар. Спомена се тук е, Световната търговска организация и е, географското указание. Да, темата се повдига в е, съобщението на комисията, но тя и е една, един от нашите приоритети в преговорите с СТО в рамките на кръга преговори в Доха и е, комисията иска тези системи за качество да бъдат признати от нашите търговски партньори. Това е което имам да кажа по въпроса. Що се отнася до продуктите от планинско земеделие, много се радваме, че депутатите подкрепят идеята по-добре да се идентифицират подобни продукти. Ние ще извършим оценка на въздействието. Току-що започнахме това проучване. А що се отнася до въпроса да се управлява обема на производство, съвета поиска от комисията като част от проверката на състоянието, да изготви доклад за въздействие, за това как се отразяват квотите в млечната промишленост върху продуктите с защитено географско указание. С наименание за происход, извинете. До 2012 година ще направим това проучване и ще видим как се отразяват нещата, които въвеждаме в момента върху защитените намивания за происход. Комисията лично не е за подобни практики, особено що се отнася до защитените географски указания. И сме против това да се намалява броя на производителите, които а, могат да се възползват от а, възможността да слагат а, такива защитени географски указания. Разбира се, в, в рамките на това, че те изпълняват съответните изисквания. Но комисията е много доволна, че имаме този диалог с вашата комисия, особено в момента в деня във влизането на сила на Лисабонския договор, защото от тук нататък ние с вас ще работим все по-често заедно. Благодаря. Председателя, да, да, ние сме напълно наясно с това. Коментирахме това в началото на нашето заседание и сега давам отново думата на господин Скапа, нашия докладчик, като ви припомням, че трябва да гласуваме на е, измененията и да приемем резолюция на 22 и 23 февруари до година. Имаме достатъчно дума, е, време. Господин Скотта, имате думата. Благодаря, скъпи колеги. Успяхме да съставим този доклад е, благодарение и на вашия принос. В заключение искам да а, е, кажа следното. Много бих се радвал, ако производителите а, бъдат възнаградени по някакъв начин. Да бъдат възнаградени от потребителя, който избира именно продуктите на а, тези селски стопани, които произвеждат високо качество. А, Знаем също така, че сълскостопанските производители не печелят много, тъй като цените на продуктите непрекъснато падат. И можем само да се надяваме, е, че е, ще имаме растеж на продукцията. Можем да се надяваме на това потребителя да избере правилните продукти, а не някои други вместо тях. Председателят Благодарим много на Джан Карло. С това преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 6. Доклад относно зелената книга на комисията за управлението на биологичните отпадъци в Европейския съюз. Зелената книга на комисията за управлението на биологичните отпадъци има една цел, а именно подготовката на дебата за евентуалната необходимост от бъдещи стъпки. А, има методи за подобряване управлението на тези отпадъци, най-вече на зелените отпадъци и също така на градинските и кухненските отпадъци. А, докладчик по тази тема е господин Салватора Карона и сега той има думата да представи своя доклад. Сега, за тази зелена книга. Тази книга е създадена с идеята да се а, води а, дебат а, относно това дали са необходими някакви съвместни действия на общността за управление на биологичните отпадъци в Европейския съюз. А, Междувременно вече е съвършено ясно, че се а, произвеждат все повече отпадъци, за чиято преработка се употребява енергия. Следователно, вредата за околната среда, за здравето и в крайна сметка за качеството на живот на хората става по-голяма. Става дума за следното. Трябва да направим нещо, за да намалим тези вредни влияния върху човека и животните. Европейския съюз а, все по-засилено желая да стане а, едно рециклиращо общество, т.е. да използва всички налични собствени ресурси. А, и тук има доста голямо място и за подобряване на управлението на отпадъците. Що се отнася до небиологичните отпадъци, там нещата са все още доста нерегулиране. А при биологичните отпадъци ситуацията в отделните страни членки е доста различна. Сега мога да ви кажа как изглеждат нещата по отношение на количествата. Тук говорим за една трета от комунално-битовите отпадъци. 1 милион и 200 хиляди тона градински отпадъци и кухненски отпадъци. 37 милиона тона отпадъци от хранително-вкусовата промишленост тези количества отпадъци се произвеждат само за една година. И ако не се намесим по ефективен начин, защото биологичните отпадъци могат да се рециклират и да се използват за производството на енергия, ще пропуснем голяма възможност. Ето защо на първо място трябва да се направи следното, и това е записано в рамковата директива за отпадъците. Необходимо е да определим приоритетите. Първи приоритет, първо трябва да насърчим предотвратяването на отпадъците. Второ трябва да насърчим рециклирането и трето оползотворяването на отпадъците за производство на енергия и като четвърти приоритет едва на четвърто място отстраняването на а, отпадъците. А, депонирането на отпадъците. Това всъщност е най-малко желателната альтернатива, защото при депониране се отделя сметещен газ, който, който е вреден също така в почвата от, смес, от сметищата прониква инфилтрат, който също замърсява почвата. Така че приоритета трябва да се е, постави върху компостирането и върху използването на е, биологичните отпадъци за производство на енергия. Сега не искам да навлизам в е, технически подробности, но тези различни системи, които съществуват в момента, позволяват да се съобразим с всички особености на околната среда, на водите и на почвите. В отделните страни членки на Европейския съюз има много големи различия. Те използват по различен начин тези изпоменати от мен възможности. С течение на време голяма опасността реакциите да бъдат много различни и последствията да бъдат много различни. Не само за околната среда, но и за социалната политика. Така че ще бъде подходящо новата комисия, която ще встъпи в длъжност, да се заеме с тази тема и да създаде задължителни обвързващи норми за рециклирането. Тя трябва да определи качествени норми за компостирането, параметри за биологичните отпадъци и така нататък. Според мен това трябва да бъдат приоритетите, върху които трябва да се концентрираме. Наред с всичко това, е необходимо да се разработват и прилагат нови капацитети и технологии, за да се намали доколкото е възможно замърсяването и, и до 2020 година да се постигнат въпросните 20% дял на енергия от възобновяеми източници. Това ще бъде възможно, ако се използват по-засилено данъчните стимули а, и системи за разделно събиране. Така че Зелената книга на комисията е една отлична основа, на която може да се води дискусия по темата за управление на биологичните отпадъци в момента е изключително необходимо да се запитаме как можем да подходим, за да постигнем целите, които Европейския съюз е поставил, а именно да а, изглади различията, които съществуват между страните членки, тъй като имаме държави, а, които най-често използват метода на изгарянето Дания, Белгия, Франция, а други държави, като Германия и Австрия, разработват собствени собствени капацитети за компостиране и за механично преработване на отпадъците. Новите страни членки просто изхвърлят отпадъците на сметища, където те да се унищожават. Така че аз а, се изказвам в полза на Зелената книга на комисията. А, благодаря предварително на всички колеги, които ще дадат а, своя принос. Благодаря на Салватория Карона. Марк Тарабела желая да вземе думата пръв. Благодаря, господин председател. Две неща искам да кажа. Ще подчертая, че се радвам, че получихме много добра информация за селективното събиране на различните видове отпадъци, на дървесина, зелени отпадъци и така нататък. Е, но процента на органичните компоненти е доста висок, така че е, те подлежат на рециклиране на е, оползотворяване. От 1 април така, вместимостта на контейнерите 250, а и по-малко литра ще позволяват вече едно разделно събиране в зависимост от преобладаващите съставки на биологичните отпадъци. Това е процес, който на всяка цена трябва да се поддържа, да продължи. Рядко гледам телевизия, но вчера видях във френската телевизия, по френската телевизия един репортаж е, за кланиците и за отпадъците там. Зная, че моите родители и прабаби и прадядовци са гладували и е, са били принудени да понякога да събират отпадъци, да, да внимават, да изхвърлят колкото е възможно по-малко. Така че би трябвало да мислим за отпадъците и от този характер в хлебарниците, да кажем, старият хляб не би трябвало да се изхвърля. Има хора, които просто не, нямат хляб, така че на тях поне трябва да им се е, предлага, ако не е друго, стар хляб. Госпожа Клеменс. Благодаря на господин Карана за интересния доклад. Аз подкрепам идеята за една много обстойна дискусия по тази тема тъй като темата е изключително важна, не би трябвало в никакъв случай да допускаме изграждането на допълнителни бюрократични пречки, още по-малко пък в законодателството. И ръководейки се от принципа за субсидиарност, трябва също така да държим нали, органите на местно равнище, на регионално равнище да имат възможност да действат и по този начин да отговорим на законовата рамка, а тя трябва да бъде е, съобразена с е, потребностите и с спецификата на вътрешния пазар. Колегата Макгинес има думата. Благодаря. Извинете ме че е, се присъединих малко по-късно. Искам да благодаря на господин Карона. Е, ние имаме някои коментари, към които ще се върнем по-късно, но в момента по отношение на биологичните отпадъци, ако те ще бъдат използвани като тор, което е една от целите за рециклирането и мисля, че трябва да има много силен контрол на качеството на тези продукти, защото ние често считаме, че това е практика, която е добра, но тя често създава проблеми. Също господин Тарабел изказа тук проблем с това, че изхвърляме храна. Действително има проблеми. В Ирландия имаме опит, но когато започнахме да рециклираме подобни отпадъци, се оказа, че произвеждаме твърде много диоксин, така че трябва да бъдем много внимателни как рециклираме и, и какво. Трябва да има много ясна система за контрол, защото понякога не могат да се предвидят всички проблеми и трябва да бъдем много внимателни. На практика, предпо... мисля, че е, земеделските стопани биха искали да има повече последователност в разпоредбите за боравене с е, биологични отпадъци. Обществеността трябва да е наясно, че е, рециклирането, компостирането понякога имат и своите отрицателни, неприятни последици, които не можем да избегнем. Това са неща, които, за които трябва да говорим в страните членки, да дискутираме, да обсъждаме и ползата за земеделието, но и за някои потенциални недостатъци. Е, за това подкрепям идеята да не вървим само в посоката на нов е, ново, нов законодателен текст, но е, да не пропускаме елемента на необходимост за координация, както на национално, така и на европейско ниво. Благодаря. Сега давам думата на господин Хаузлинг. Вярно е, че ние в Европейския съюз имаме различни стандарти. Но не е достатъчно да диференцираме и да въвеждаме разделното събиране. Трябва да видим при сортирането, най-вече когато става дума за органични отпадъци, как можем да използваме, да кажем, биогазовете в е, енергетиката. Всичко това е много важно. Така че е, като че ли спираме с е, сортирането на отпадъците, разделното събиране, а не проследяваме до край процеса, за да можем е, да го включим в целия цикъл и да го оползотворим като че ли от екологична и от енергетична гледна точка не можем да си позволим само да вкарваме в инсталациите за изгаряне отпадъците и бързо-бързо да се опитваме да ги отстраняваме така. Следващият оратор казва, да, наистина трябва да обърнем внимание на този аспект – тъй като една голяма част от прогнозите обръщат внимание на заплахата от е, недостиг на енергия и е, храна през следващите десетилетия. Така че би трябвало да помислим много сериозно какво можем да направим за едно разумно обезвреждане, но и оползотворяване на биологичните отпадъци. Най-малкото естествено е да използваме тези отпадъци като фураж, като храна за животни. Е, така струва ми се, е, бихме получили най-голямата добавена стойност, ако ще използваме този термин не е задължително непременно да ги компостираме или да ги изгаряме. Така че аз препоръчвам на докладчика да се заеме с този въпрос. А именно, какви са законовите разпоредби в рамките на европейското законодателство до този момент? Онези, които са излишни, онези, които, да кажем, пречат на едно по-нататъчно оползотворяване и кои би трябвало да се разширят? колегата Легница. Благодаря ви, господин Карана. Благодаря ви, господин Карана, казва господин Легница. Събрали сте много интересна информация и сте обобщили много добре. Естествено, че картината е много различна в различните държави, членки. Няма да повтарям аргументите, които вече бяха посочени от колегите но ще се спра на информацията на образованието, на начина по който ще ангажираме обществеността. Всички от тези, които създават, които произвеждат отпадъците, би трябвало да бъдат ангажирани в цялата система по тяхното рециклиране и оползотворяване. Наистина, може би трябва да се помисли просто за въвеждането на е, подобни дисциплини или предмети, или най-малкото часове трябва да се отделят, за да е, се е, подаде съответната информация и на учениците в училищата, и на студентите, но най-вече на фермерите. Да, с това изчерпихме списъка на желащите да се изкажат. Сега бих искал да направя един малък коментар. Споделям мнението на тези, които казват, че трябва да избягваме излишната бюрокрация, а сега ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря. Също искам да благодаря на господин Карона за отличното представяне на основните моменти от Зелената книга. Много точни, много прецизни. През декември 2008 година бе публикувана Зелената книга. Получихме коментари от много от заинтересованите страни. На вебсайта сме ги публикували. Ако ви е интересно, можете да ги видите. Като цяло, те изказват подобни безпокойства, такива каквито бяха изказани и тук. Риска изхвърляне на храна, риска, че когато се обработват тези отпадъци, може да има други допълнителни създадени проблеми. Въпроса за стандартите също. Искам да отбележа, че комисията коментира ред теми, които ние ще повдигнем в е, оценката на въздействията, т.е. необходимостта да се събират разделно биологичните отпадъци и да се намали нивото на органичните отпадъци, да се мисли как да се обезвреждат те, да се мисли как може по-добре да се използват биогазовете също така е, стандартите, колко, какви да са те, за какви видове компост, за да може да се гарантира е, твърдо формулирани правила за контрол. Е, знам, че комисията призовава да се огледа и настоящото законодателство като се помисли за създаване на ново законодателство и да се включи елемента на обучение е, за управление на биологичните отпадъци. Комисията работи по това досие. В момента сме в последния етап на финализиране на оценката на въздействието. И след това се надяваме, че ще дадем отговор в каква посока ще се движим, кои области ще бъдат подсилени и как. Обмисляме е, и законови инструменти, и незадължителни е, въз... инструменти, възможности за нови, за създаване на нови инструменти също. Съвета прие заключение по Зелената книга през юни. Това също е документ, който е интересно, който има смисъл да се познава. В началото на 2010 ние ще сме готови с оценката на въздействията и тогава ще бъдем и доста по-наясно какви са резултатите от консултациите по Зелената книга и какво и ще планираме да вършим по-нататък. Благодаря на комисията, председателя. Сега давам думата на докладчика, за да формулира последно заключение от нашата дискусия. Благодаря. Мисля, че нашата дискусия показа, че темата е важна. И с оглед на казаното от представители на комисията тук, мисля, че ние можем да направим много съществен принос към тази тема. Затова искам да благодаря на всички колеги за предложенията им. Аз определено ще ги имам предвид. Благодаря. Благодаря, казва и председателя. Ако няма други желаящи за изказване, е, приключваме с тази тема и можем да преминем към следващата точка. Е, тя е също толкова важна. Това е информацията за потребителите относно е, съдържанието на хранителните продукти. Комисията по околна среда води, е водеща по този законопроект. А, ние сега ще дадем думата на докладчика, който да представи становището. Нашата комисия ще трябва да даде становище. Докладчика от нашата комисия Марк Тарабела – работи на базата на нашето становище, прието през март, но сега вече имаме нов проект от текст, но особено, що се отнася до е, предложенията за наименованието, за е, указанието за происход. Напомням ви, че има срок за подаване на изменения и то е 8 декември. Становището ще бъде прието на 27 януари 2010. Сега давам думата на господин Марк Тарабел. Благодаря, господин председател. А, вие вече казахте, аз а, работих на основата на един вече разработен а, доклад, разработен от госпожа Корда. А, да, свършена е известна работа предварително. Най-различни колеги са работили по тази тема, внесли са редица изменения. Е, много високо оцених първоначалното предложение на комисията, въпреки че има някои подробности, които аз не мога да подкрепя. Доста идеи обаче възприех от е, това предложение. Възприех и голяма част от измененията от колегите от ЕНП, от АЛДА и така нататък. Съвсем накратко искам да ви представя шест точки. Първо, относно задължителната информация. В Страсбург имахме много интересно заседание с различните докладчици в Сянка, с които прецизирахме нещата. Аз исках да им покажа, че аз съм отворен за дискусия задължителната информация според мен е много важна. Примерно региона на происход, ще го наричаме регион на происход. Нямам предвид мястото на последната преработка, а там, където е произведен продукта, където растението е било отгледано, където животното е било заколено. Да правим тази разлика. В комисията по селското стопанство сме доста чувствителни към тази верига, защото има трима големи актьори производителя, преработвателя и разпространителя на продукта. И тъй като всички говорят за промени в климата, за глобално затопляне и така нататък, аз казах в е, Страсбург, че и селското стопанство играе роля в тези посоки, и потребителите също. И е важно за в бъдеще потребителите да а, е, а, е, станат по-внимателни към онова, което те ядат а, примерно да избират ябълката, която идва от съседния регион, а, от пред ябълката, която е обиколила целия свят преди да стигне до тях. А при а, съставните а, продукти, при съставните храни, а, Примерно при една доматена супа, в нея са вложени и сол, и пипер, но най-вече домати. И трябва да има информация за основния продукт. Не е винаги възможно да се посочи името на производителя и неговия адрес, но можем да определим определени продукти, за които то да трябва да бъде посочено. Тоест, е, е, цикъл през който продуктът достига до потребителя трябва да бъде колкото може по-кратък. Също така трябва да определим размера на буквите, размера да бъде 3 мм, но има малки а, опаковки и тази големина на шрифта ще означава, а, че опаковките трябва да бъдат увеличени, което пък от своя страна ще а, увеличи а, отпадъците от опаковки. И шрифт с размер 1 мм за опаковка от 25 до 50 квадратни сантиметра или по, или, или по-малки от 2 мм, можем да кажем, шрифт върху а, етикета. Преди няколко дни си купих нещо вечерта, когато вече беше тъмно. Етикета беше написан с тъмни букви и трябваше първо да изпразня пакетчето, за да видя какво пише на него. Така че трябва да имаме достатъчен контраст, черно на бяло или пък синьо върху светъл фон. Т.е. между фона и буквите трябва да има достатъчен контраст. Когато имаме, примерно, вакуумирани опаковки, опаковката не е съвсем гладка и това също може да затрудни четенето. Задължителната информация, която трябва да се предостави за нея информация може да се предоставя на различни форми за обучение, е, тъй като не всеки има достъп до интернет. В супермаркета също трябва да може да се намери информацията, която не е посочена върху опаковката. Също така трябва да бъде посочена хранителната стойност, трансмасните киселини, е, тъй като те водят до образуването на лош холестерол. И без да навлизам в технически подробности, е, мога да кажа, че има наситени и ненаситени масни киселини, също така и трансмасни киселини, е, които водят до влушаване нивото на холестерол е, и съответно информацията трябва да бъде посочена отделно трябва да бъде посочена информация за естествената захар, за добавената захар. добавената захар много по-бързо се превръща в мъзнини. Аз смятам, че трябва да се посочат количествата 100 грама, 100 мл. Производителите казват, че потребителите нямат никакво чувство за количество, но мислят, че нетното тегло трябва да бъде посочено. При посочването на калории ако то е посочено за 200 грама, примерно, става дума за половината от количеството в пакетчето или за два, за два пъти количеството в пакетчето. Трябва да има съотношение с нетното тегло. Данни за порциите, за калорийната стоеност на порция, ако храната е разделена на порции, окей. Okay. Но при чипса, примерно, може да се даде една порция от една идеална порция е 25 грама, но чипс в разфасовка от 25 грама не се продава и това заблуждава потребителя. Той не може да си представи какво количество е това. Ако в дадена опаковка имате 100 грама, може да дългоре да прецените. Ако имате примерно в една опаковка 5 бисквити, които не са опаковани по-отделно, те трябва да бъдат еднакви по големина, за да можем да знаем 100 грама на единица. Тут в такъв случай можем да говорим за а, порции. Бих искал обаче тук да направим едно изключение за хранителните продукти, които тежат по-малко от а, 100 грама и предварително са опаковани на, на порции по-малки от 100 грама. А, е, примерно дъвката, а, е, защото 100 грама дъвка в опаковка не съществува. 100 грама дъвка е доста за а, е, един ден. Или примерно тези оризови а, бисквити, те са леки и тежат 15 грама. И ако имате 3 оризови а, бисквити в една опаковка, може да дадете енергийните стоености стойност на една оризова бисквита, в такъв случай бих направил изключение от правилото за 100 грама. Това е ново. И трябва да внимаваме. Днес се води дискусия в Комисията по околната среда, където е докладчик е, госпожа Рената Зомър. И, в... и също така и в Комисията ИМКО. там също се обсъжда и въпроса за е, е, пропорцията на ден, а, но зависи от потребители, примерно ако имаме една бременна жена или тригодишно дете, те имат нужда от различно количество калци на ден, различно препоръчително количество. И в заключение да кажа няколко думи за алкохолните напитки. Мисля, че 1,2 алкохолни градуса. Това правило трябва да бъде запазено. Бих направил тук едно а, изключение за малките а, бутилки, а, които се. А, алкохолните коктейли, които се предлагат на, на младежите, примерно водка, бакарди, ром... Не, извинявайте, споменах марка току-що но там високото съдърж... Е, съдържанието на алкохол е високо повече, отколкото при бирата, а тези а, е, алкохолни коктейли се продават като лимонада и според мен това е, е огромен проблем е, за младите хора. А, освен това, а, имаме проблеми с цялата реклама, която продава тези алкохолни коктейли като а, а, безалкохолни и трябва да се прави а, разлика между а, а, лимонада и кок- кок- коктейл. А, Сега за а, храните, храните, които не са предварително опаковани, а, не е възможно да разберем от месаря, примерно колко калории има в парчето месо, което си купуваме. Да, разбира се, човек може да види дали има много мъзнина в месото или не, но в непредварително опакованите храни и в ресторантите, за ресторантите, трябва бъдещия регламент да направи изключение. Онова, което не съм споменал е предложението за опростяване чрез принципа на светофара. Ще се съпротивлявам до последно на това. Знам, че информацията трябва да се е, прости за потребителите, но тя не трябва да заблуждава. И това правило на светофара Много често се е, използват овкусители е, е, и подобрители, които заместват истинските съставки. Примерно, ако вземем за пример Coca-Cola Light, тя винаги ще има зелено обозначение. Обезмасленото мляко ще има жълт знак. А истинските хранителни стоки, натуралните, ще бъдат ощетени по този начин. Много от измененията от предишния доклад са прие, е, съм приел. Включил съм почти 30 от предложените изменения. Аз съм отворен за дискусия, но не бих искал да рискувам да бъдат внесени още много изменения. Благодаря, Марк. Чудесно. Е, естествено, темата е много-много важна. По това спор няма. И съответно това ще провокира и повече изменения. Започваме с разискванията. Доста от вас вече са се обадили. Бъдете кратки, моля. Благодаря, господин председател. Нека да поздравя господин Тарабела в началото за забележителния доклад и за неговите забележки. И коментара, както и за цялата инициатива за разширяване на обсега на обозначенията. Информацията е много важна и за потребителя, и за производителя, тъй като добрите производители би трябвало да не се страхуват от тази система за информиране на потребителя. Защото най-вероятно продуктите им вече са обозначени по този начин. Как стоят нещата обаче с указанията за генно модифицирани продукти? Обсъдили ли сме, обмислили ли сме този въпрос достатъчно обстойно и задълбочено? И как стоят нещата и по отношение на продуктите от животни, животинските продукти е, при обозначаването им предвиждате ли някаква информация, указания за това как са омъртвени животните? Ние говорим е, за нов начин на третиране на животните и при тестване, и при е, използването на животното като суровина. Аз бих искал да се възползвам от възможността да благодаря на докладчика, защото смятам, че повечето от намеренията, идеите са добри. Съгласен съм с това, което говорихте за цветовите обозначения. Това е полуидиотско лудост. Става дума за обозначенията тип светов, цветове на светофар. Предложението за 100 грама или 100 милилитра е много важно също. Мисля, че системата е достатъчно проста и не смятам, че има граждани в Европа, които да са толкова глупости, да не, не могат да направят тази проста аритметика, да разделят или да добавят, е, когато имат някакво количество и трябва да го делят на 100. Сега, когато говорим за доверие на потребителите, има много неща, които трябва да свършим. Е, човек, който тежи 100 кила, има, определено, но има нужда от определено количество калории, за да поддържа теглото си, за да живее пълноценно. А лице, което тежи 70 кила, има нужда от доста по-малко калории. Така че е, ви е ясно какъв е проблема с обозначаването на калориите. А ако сте европейски депутат, въобще не ви трябва чак толкова много калории, за да си вършите работата. Обаче, ако сте докер на пристанището, ще ви трябва доста повече, за да можете да си вършите работата и да оцелявате. Така че има разлика в тези неща. Много е важно в края на кращата да бъдем абсолютно точни и да се придържаме към една проста, общо разбираема схема за изчисление на калорийната стойност на продуктите. Благодаря, благодаря. Сега госпожа Рейман, моля. Скъпи колежки и колеги, ще благодаря на господин Тарабела първо за добрия доклад и веднага след това ще посоча, че нашата основна задача е да предпазим потребителите и да им предоставим максимално точна и обстойна информация, но същевременно да не затрудняваме производителите и преработвателните предприятия. И в това отношение е, трудно може да се намери баланс, естествено. Понякога прекаляваме с изискванията е, и това затруднява и администрацията, и производителите. Стандартизираните порции би трябвало да е, се да влизат в е, доброволната информация. Важно е във всеки случай е, да е, не ги включваме в регламента, когато смятаме, че информацията е излишна или не е задължителна, т.е. от доброволен характер. Но изрично и точно да упоменем всичко това, което е задължителна информация. Да, чух това, което вие казахте за принципа светофар, но мисля, че някакви специални разпоредби така, за отделните държави членки на национално равнище всъщност ще затрудни по-скоро е, работата и развитието в тази посока. Господин Тарабела, мисля, че е поставил в центъра на вниманието най-вече селскостопанските аспекти. Но има и въпроси, които могат да затруднят е, земеделица, най-вече данните във връзка с е, производството. Това е, би могло да се окаже всъщност минус, защото Ако посочването на тази информация е част от доброволните данни, тогава аз мисля, че по този начин ще нарушим така, взаимоотношенията на пазара и баланса на пазара от гледна точка на конкуренцията, определени продукти, които носят някаква информация, която не е задължителна за останалите, ще се открояват. Освен това, има продукти, които в рамките на преработването е, непрекъснато се променят. Те обикновено се състоят от различни компоненти и тази промяна в състава на продукта, е, която трябва да бъде отразена и върху етикета, ще бъде наистина нещо много проблематично, а също времено мисля, че не бива в крайна сметка и да опекунстваме по отношение на потребителя. Той самият, естествено, след като е достатъчно добре и точно информиран, би трябвало да може да взима решенията самостоятелно и да знае с какво точно желая да се нахрани или какво точно желая да консумира. Така че в никакъв случай не бива да сменяме е, непрекъснато посоката. Още повече, че по отношение, да кажем, на е, е, трансмасните киселини има много различна информация и различни научни е, изследвания и заключения и не можем еднозначно да се опрем единствено на една студия. Да, когато говорим за опаковката и за големината на шрифта, естествено трябва да имаме предвид, че ако е, става дума за една площ от 110 е, квадратни е, сантиметра, е, с 2 е, мм големина на буквите не можете да поместите неограничено количество информация. Всичко това трябва да се има предвид, естествено. Инак, убедена съм, че е необходимо е, да поощрим образованието е, в това отношение, пълната информация, обучението на потребителите от най-ранна детска възраст и съобщо кампаниите в това отношение са нещо много важно. Що се отнася до тези е, уж невинни напитки с ниско съдържание на алкохол и е, подобни на лимонада, както се казва алкопоп, трябва да знаете, че те се консумират обикновено в една а, определена възраст и са а, така, любими напитки за една определена възрастова категория. Но човек излиза а, от тази възраст и след това забравя за тези напитки. Те вече не го вълнуват, така че не бива и драма, да драматизираме. Давам думата на следващия оратор, каза председателят господин Дрес. Благодаря на колегата Тарабела за е, представения доклад и за разумното мнение, което той е, излочи, изложи. Е, той наскоро ме покани в е, техния регион и ние там е, успяхме да се насладим на страхотните продукти, които не бяха особено етикетирани, но бяха чудесни на вкус. Е, аз също съм против обозначението с цветове, подобно на светофара, защото аз не мога да си представя по по-голямо безумие, защото на една опаковка може да, се, може да се случи да имаме 6 светофара един до друг и да не знаем всъщност на къде да тръгнем. Аз съм за това да има разумна информация, но съм против срещу едно такова а, съзнателно заблуждаване на потребителя. А, защото един колега, който тежи 100 кг, трябва да си избере продуктите само с а, червен цвят. Нали? Това не искаме да, да постигнем. А, майка ми, която наскоро стана на 86 години, ме помоли да посетя на моя леля близо до Мюнхен, който се намира на 150 км от мястото, където живея, да изнеса подарък. Тази леля ставаше на 94 години. Никога не я бях виждал през живота си. Позваних на вратата, там излезе а, една жена и аз помислих, че тази моя леля е на 70, но това беше същата тази леля, която ставаше на 94 години. И тя ме покани да а, хапна с с нея. Е, по баварската телевизия так му вървеше предаване за това колко е вредно да се яде мазна храна. Това било почти равно на самоубийство. Моята леля, която ме покани на а, е, обяд, имаше едно а, е, хубаво парче месо а, и тя старателно изрязваше а, мазнината, тластината от а, месото. И обаче се се оказа, че тя всъщност изрязва сухата част на месото, понеже тя не може да яде това сухо месо. Аз аз си помислих, ето тук сега трябва да дойдат авторите на телевизионното предаване, за да получат инфаркт. Е, va bene, ottimo, Albert. сега сия. Благодаря. Сега госпожа Гарсия. Благодаря. Аз искам да поздравя господин Дес за толкова интересен е, анекдот, но що се отнася до проучването на въздействията относно етикетирането, това още не е направено, но е много важно да, бъде, да има такова проучване защото никак не сме сигурни какво от етикета разбират потребителите. Е, тук се коментира също за происхода е, на продуктите или място на производство и че прекалени изисквания имаме. Но да речем, ако гледаме е, къде са произведени определени бисквити, е, сега, ако там трябва да се обозначи происхода на всички, примерно, ядки, които са включени в бисквитите, ще е много трудно, защото един е, производител трябва всеки път да, да пише откъде идват е, орехите или бадемите, ако той си ги доставя от различно място, всеки път той трябва да сменя етикетите. Много, много сложно е това защото по-скоро е добре да обозначим само, че да речеме продуктите са отгледани в Европейския съюз. Това е достатъчно. Тогава потребителя ще има инициативата да си купува европейски стоки. Що се отнася до тези алкохолни коктейли в малки бутилки, за които се коментираха? вярно е, че е, обаче ако има там е, ясно обозначение на алкохолното съдържание, може би младият човек ще реши да не си купува толкова много, защото ще може да се напие с по-малко количество. Обаче, когато дой, стане въпрос за обозначаване на уиски и по-силни алкохолни питиета, е, там действително трябва да има изключения. Там е, изискванията трябва да бъдат различни. Смятам, че те изобщо не бива да се появяват в директивата. А, колегата, който говори за генетично модифицираните продукти, ние не можем е, ако ние не можем да искаме трети страни да обозначат е, наличието на подобни съставки, не би следвало да искаме това и от нашите производители, защото по този начин ние ще им наложиме повече тежести, отколкото на тези, които внасят продукти при нас. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Тарабел за неговия доклад. Очертава се на обща тенденция е, в комисията да кажем да, е, има известни отклонения, но все пак като че ли всички сме на едно мнение, трябва е, така, всякаква деформация да бъде е, отречена, т.е. не бива да прекаляваме с административните пречки и за производителите и, и е, да затрудняваме и потребителя. В крайна сметка храната трябва да бъде здравословна, но трябва и да, да е вкусна на потребителя. Все пак нещата, слава богу, не, не изглеждат така в живота. Не отивам в магазина просто за да прочета всичко това, което е изписано по етикетиките. Аз си взимам това, което ми се яде и и така, независимо от това какво точно ще напишем в е, документа и е, за какво искаме да се внимава, какво точно трябва да включва информацията за потребителя и така нататък и задълженията за производителя, ние трябва да информираме и нашите деца и всички граждани естествено за това е, какво точно се купуват, какво консумират, как могат да се информират. Това ми се струва много по-важно от всичко останало. Естествено, че понякога така, изискванията за определени обозначения, указания и е, данни в етикетите ми изглеждат малко абсурдни, но това, че трябва да започнем още от училищна възраст, да информираме децата, да ги просвещаваме, да ги образоваме в това отношение – това е особено важно и необходимо. Естествено, че това няма да ги възпре. Независимо от това, че написахме с огромни буквички по цигарените котии, че е, е, пушенето е вредно, е, те продължават да пушат, но ние трябва да ги информираме при всички положения. Мартин, да, аз също ще поздравя господин Тарабела. Смятам, че доклада е много добър от гледна точка на селското стопанство. Естествено, ми се ще да подчертая някои неща. Важно е според мен да се посочи от кой регион е продуктът, т.е. происхода трябва да бъде упоменат, когато говорим за така, за насърчаване на регионалното производство, естествено, е, трябва да го направим. Е, трябва и да, е, така, да посочваме и съставките, естествено и ресурсите, от къде произхождат. И това е важно. Знае, че е, местните сдружения на производителите едва ли ще се зарадват много, защото понякога си набавят определени съставки от много далечни места, е, просто защото така им е по-ефтино или и от по-близки места търсят по-ефтиния източник, но ние трябва да го направим във всеки случай. Не бива да прекаляваме, естествено, с изискванията и да затрудняваме всички участници. Малките, дребните производители би трябвало да бъдат облегчени и за тях да се допуснат отново фиксирани в законодателството определени облегчения и освобождаване от някои задължения. Това е идея. Освен това, ние имаме и е, указания за яйцата. Е, е, Хубаво е, че потребителите се ориентират вече не към е, яйца от произведени по клетъчния метод, но може би тези, така да се каже, клетъчни яйца, е, отгледани е, в е, кокошки, в клетки, също са от значение. Така че хубаво е във всеки случай, че има една тенденция така потребителя да се ориентира към яйцата, произведени и отгледани по друг начин. Благодаря. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика. Имам няколко коментара. Е, не знам колко от присъстващите в тази зала е, регулярно четат етикетите, когато се купуват в супермаркета храни. Честно казано, до преди няколко седмици аз, е, подобно на всички вас започнах да получавам и всякакви информации по доклада в почтата ми. До тогава мога да кажа, че не се заглеждах чак толкова в етикетите. И ми се струва, че е, потребителите никак не им е лесно да използват по практичен начин информацията, която им се е, предлага. Той нямаше чак толкова много информация по етикетите, които аз се опитах да разглеждам в супермаркета. Така че какво искаме да постигнем? Искаме да има повече морал на пазара, да е наясно потребителя какво има в продукта. Е, това да, но това е различно от грижите за здравето на потребителя или обучението на потребителя. Аз преди години работех в един средно голям френски град по проект, който беше свързан с хранителна стойност на храните. Един проект по линия на здравеопазването. И какво постигнахме така, което беше най-полезно? Ние събрахме хора от различни домакинства – където евентуално се предполагаше, че те не се хранят достатъчно добре и им показахме как да приготвят достатъчно здравословна храна. И тогава е, хората, които се занимаваха с проекта, е, отбелязаха, че децата от подобни семейства започват да имат по-добър успех в училище, по-добре могат да се концентрират. Така че много е важно да има подобни кампании за информиране, дори за раздаване на здравословна храна в училище. Трябва да сме малко по-концентрирани за това не толкова да даваме информация на етикета, а по-скоро да образоваме населението. В момента спокойно посредством кода на продукта можем да видим какви съставки има в продукта, ако това ни интересува. Това би било една удачна практика и всъщност би било и по-ефтино за производителите на тези продукти да предоставят информацията, така че да я получават само хората, които се интересуват от нея. Те могат да направят това в магазина или в къщи. Та, ние трябва да си формулираме целите, защото в противен случай ще се разпрострем в много различни посоки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да започна там, където спря колегата, който говори преди мен, защото аз съм на същото мнение. Изобщо не бива да очакваме от клиентите в супермаркета да имат завършено висше образование. Някои от тях може би имат завършено висше образование, но повечето нямат. И аз мисля, че по отношение на етикетирането, колкото по-малко пише, толкова по-голямо значение ще има то. И трябва да се прави а, разлика между задължителната информация и а, незадължителната а, информация. Задължителната трябва да бъде колкото може по-малко и ако производителя смята, че предоставянето на допълнителна информация ще бъде добро за продажбата на продукта, той може да го направи. И тук, като казвам това, имам предвид неща, като происхода на продуктите, генетично а, модифицираните а, продукти. Мисля, че това е информация, от която се интересуват много малко потребители. И всички тези допълнителни данни, ако ги вземем на сериозно, те ще увеличат бюрокрацията, защото някой трябва да проверява дали това е вярно. Тъй като не можем да пишем някакви неща върху упаковките, никой да не проверява дали те са верни. А, както каза колегата Хойзлинг, много е важно а, да направим изключение за малките производители, които а, предлагат директно в региона, защото ако искаме да, ако наложим всички тези норми за етикетирането на малките производители, те нямат никакъв шанс. Трябва да предвидим за тях някакви изключения. Това, което каза госпожа Раймерс преди малко, малко се загуби а, по отношение на светофара. А, а, доклада предвижда да се въведе някакъв а, знак за особено здравословни продукти. Това е точно принципа на светофара, само че, само че през задната врата. А, още преди години древните са казали, е, че е, отровата е отрова поради количеството. Е, така че една бутилка от дадена напитка може да е здравословна, а три вече да, в три вече да са вредни. Така че не можем да въвеждаме етикет, който да казва един продукт е здравословен, друг не е, трети пък въобще не е. Това е пълна глупост, това няма никаква полза за потребителите и трябва задължително да го предотвратим. Добре, да, разбира се, точно така. Колегашката Магинес поиска думата. Um, Благодаря. Мисля, че политиката за образов... образование, за информиране на потребителите посредством етикети просто няма да е удачна. Може би може да допринесе нещо, но в никакъв случай няма да доведе до здравословно хранене на обществото. Просто трябва също така, нека ясно да кажа, че никой не подкрепя идеята за системата на светофара. Но, примерно, системата за оказване на място на производство има смисъл. Индустрията реагира на подобни предложения. Два основни момента искам да коментирам. Тук се спомена Доколкото разбирам, проучването за е, желанията на потребителите, какво те искат да има на етикета, още не е, е завършено, а ние сега сме в процес на реша... да решаваме какво да сложим на етикетите. Според мен трябва да изчакаме да изчакаме да се направи това проучване и тогава, иначе нашата работа е просто го... безсмислена. Второ, а, е, происхода и място на производство. Каква е трудността в момента? Примерно, в момента пишат сьомга опушена в Ирландия. Само, че не е достатъчно ясно, това е ирландска сьомга или само е опушена в Ирландия. Значи етикета е така формулиран, че ние не разбираме. Смятам, че тук трябва да има яснота. Но иначе поздравявам докладчика за доклада, поздравявам и, и измененията. Смятам, че основната ни цел е просто да има добра информация, по-малко бюрокрация и да имаме ясно становище по е, предложението на комисията. Благодаря. Благодаря, Меги. Господин Ничтек. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към всички, които поднесха приветствие на докладчи и да коментирам два момента. Първо, Въпроса за обозначението на происхода на продукта, т.е. откъде идва суровината, каква суровина е използвана за съответния продукт. Мисля, че това би било добре, ако в е, конфитюрите, да речеме, може да се обозначи ясно откъде е, е ясно къде са произведени ягодите. Но в смисъл дали са европейски ягоди или не са. Защото това ще помогне на потребителите в избора им на продукти. Те могат да решат дали искат да купуват конфитюр от китайски ягоди или от европейски. Мисля, че това е важна информация когато говорим за съзнателен избор на потребителя. Аз, когато съм в Брюксел, искам да съм наясно, като си поръчвам миди, те дали идват от европейската част на е, океаните, моретата или са внесени от някъде много далеч. Това е. Не ме интересува как са произведени, но този тип информация ни помага да направим информиран избор. Давам ви тези два примера, за да ви обърна внимание, че подобна информация е изключително важна за е, съзнателните потребители, тези, които имат възможност да направят избор, защото имат пари. Тук се чуха някои мнения, че в Европа, в Европейския съюз, за съжаление, все още има хора, които в магазина се интересуват единствено от цената. Не се интересуват от всички тези съображения, които ние изтъкваме днес. Е, тоест, е, дали ще купят нещо, в което има твърде много калории и твърде много захар. Но има и много потребители в Европа и бих казал, че те са мнозинството, които се интересуват е, от това продукта да не е прекалено калоричен, да няма прекалено много захар и така нататък. Така че информацията, която в момента се съдържа на етикета и която обсъждаме, е, ни показва, че ние трябва да се движим в посока да информираме, да предоставяме достатъчна информация – за хората, които съзнателно искат да направят избор, които имат пари и могат да го направят. Какво да направим обаче, за да може на етикетите да се появява и достатъчно ясна информация, която да стига и до тези потребители, които нямат такива финансови възможности да направят правилния избор. Какво да направим, така че потребителят, когато се изправи пред два почти идентични продукта, да не избира единия само заради цената, ако един е по-ефтин с 10 или 5 или 2%, а да избира на базата на информацията на етикета. Да избере един продукт, който е може би малко по-скъп, но е произведен в Европа, има по-добра хранителна стойност. Мисля, че това е целта към която трябва да се стремим. Бене, chiudiamo la lista degli interventi Добре, нека да приключим сега списъка на изказващите се. Благодаря. Аз, примерно, искам да се поставя в положението на госпожа Смит, която ще направи кекс за едно благотворително мероприятие. А, сега, примерно в един кекс няма основна съставка. Трябва да се сложи брашно и тя трябва да си купи брашно. И сега тя какво трябва да мисли за опасността от съдържанието на глутен? И е, трябва да сложи яйца. Сега тези яйца, дали са хранени с генетично модифицирана царевица или са били от свободно рещи е, кокошки, е, ядките, дали има алергени. Е, плодове, евентуално вносе, вносени, вносени ли са, не е ли. Захар слага също. Ами захарта от свекло ли или от растикова захар? И сега госпожа Смит, като трябва да смели цялата тази информация, тя няма да направи кекса, което ще загуби целта на благотворителното мероприятие. Така че ние не искаме в края на краищата да непрекъснато да спираме хората от това да си купуват добри неща и да произвеждат добри продукти. Да. Естествено, че няма да прекаляваме, но е, без да желаем да объркваме потребителите, желаем да им дадем е, по-точна информация и да им предложим повече прозрачност. Да видим кой ще вземе думата от името на комисията. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Ние си отбелязахме бележките на депутатите и ще се опитаме да ги, да ги съобразим. Е, много високо ценя доклада на господин Тарабел, и бих казала, че в някои от разделите на този доклад е, виждам, че той се доближава много до нашето предложение а именно за това, че етикетът би трябвало да бъде някъде е, на предната част е, на лицето на продукта, така да се каже, на фасадата. Защото ние желаем да възпитаваме, да насочим вниманието е, и съвсем съзнателно, тъй да се каже, да обърнем внимание на потребителя върху съдържанието и качествата на продукта. Така че той е, би трябвало да мисли повече за своето здраве най-вече. Алергените са особено важни, вие също ги споменахте. Те са много тясно свързани с е, здравето. И ако докладчикът не желае да приеме предложението за задължителна информация, тогава най-малкото той се съгласява с това, че етикета трябва да бъде четяем, т.е. той трябва да бъде съобразен с спецификата на, на зрението на потребителя. Той трябва да включва достатъчно ясно отпечатани и достатъчно големи буквички. Сега стигаме до напитките. Естествено, при е, вино, отвърта алкохол и така нататък, е, спиртни напитки, е, трябва да има точно описание на съставките, на происхода им, на количеството, защото ако аз в добавя от някоя от съставките по-голямо количество, тогава това се отразява естествено и на, на качествата на целия продукт и на като имам предвид не само хранителните съставки, но и добавките, естествено. <clears throat> Да, <clears throat> региона, от който произхожда, мястото на производството и происхода. Ние не сме променили нищо в досегашните си принципи, а именно, че това място на производството или мястото, откъдето са определените съставки е, е, така да се каже, факултативна информация, но аз знае, че екипа, който работи в този ресор при нас, е, заедно с ресорния комисар, е, държи много именно на всичко това, което е свързано с происход и с място на производство. Пропорциите, естествено, са важни. 100 мл, 100 мг На европейско равнище обаче се смята, че може да има някакво хармонизиране на порциите. Така че това не се изключва като възможност, защото е разбираемо за потребителя. <clears throat> Предложението не изключва възможността за така, решение на принципа светофар, но и не го предписва изрично. Във всеки случай казваме така подчертаваме, че има твърде много различия между отделните държави членки и че би трябвало да създадем една обща рамка. Ако има национално признати системи, тогава ще се опитаме само да доближим отделните системи една към друга. Но сега вече стигам до въпросите ви и ще се опитам да дам и конкретен отговор на поне част от въпросите. Госпожа Смит, е, за която ставаше дума, нали, и която правеше кекса. Е, госпожа Смит не е застрашена, защото директната местна продажба или всичко това, което е свързано с благотворителните балове, празнества и акции, те са изключени от обсега на директива и регламента. До 5 години ще дадем преходен период и на малките и средните предприятия, за да могат да се приспособят към новите изисквания. Естествено, че ние правим разлика между големите концерни, между големите предприятия и малките и дребните предприятия, малките и средните предприятия, но по отношение на генно модифицираните организми Естествено, че там нещата не са точно е, обяснени. Те трябва да бъдат обозначени върху, етикет, върху етикета. Това е задължително. Според мен и ние ще държим на е, това изискване. А сега, отпадъците в е, кланниците, изобщо начина на умъртвяване на животното, добре. Има по религиозни причини омъртвяване на животни, клане и така нататък, но всичко това, което е, се предлага по магазините на нашите потребители, то няма нищо общо с е, религиозното жертване и е, на животни и принасянето им жертва, така че мисля, че договарих в общи линии на въпроса. Добре, благодаря много на комисията, благодаря лично на вас и сега да дадем думата на господин Тарабела за последно изказване. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря на господин Коджи и на всички подали изменения. Относно регламента за генетично модифицираните организми също и въпроса за умъртвяването на животни също беше интересен. Искам да подкрепя госпожа Райна за алкохолните коктейли. Там на етикета вече се появява информация за алкохолно съдържание, но те се продават все пак като безалкохолни напитки. Примерно в лимонадите има много високо съдържание на захар. Значи, добре, ние обез... обозначаваме колко алкохол има в, тази, в този коктейл, но не обозначаваме в безалкохолната му част колко захар има. Що се отнася до производителите? Аз се срещнах с представители поне на 20 различни органа, представящи различни интереси. И производителите коментират, примерно, че си набавят домати, да речеме, като основна съставка от всякъде, защото пазара вече е световен. И ние, ние нямаме за цел да въвеждаме протекционистична политика, но все пак е, може да има обозначаване за това къде е произведена основната съставка, е, с колко емисии на въглероден диоксид е произведение, така че да се дава е, стимул на потребителя да избере какво да купува. Дали да купува стока произведена в Южна Франция или в Тайланд. Знам, че има ограничения, но си струва да се опитаме да направим нещо. А по отношение на системата за цветовите обозначения, така наречената система Светофар, много се радвам, че се повдигна въпроса. Тук е, други комисии е, изказаха мнение, че тя трябва да бъде защитена докладчиците я отхвърлят, но аз лично бях много щастлив, че чух тук мнение против тази система. За основните съставки и проблема на госпожа Смит и нейния кекс, действително, е, но не бива чак толкова да се притесняваме. Ако тя е фирма, производителка на кексове и продава на световно ниво и продуктите са и толкова безкрайно вкусни, тогава вече е различно. Но а, какво е основна си съставка? Основна съставка е нещо, което се съдържа над 50% от продукта. Така че може и за кекса да се определи кои са основните съставки. Та в кекс, вярно, има повече от една съставка, но обикновено до 3 не е проблем да се посочи происхода. Ако с повече от 3 вече става проблематично. А, също можем да мислим за такива типични съставки, примерно шоколад. Там е добре да се обозначи къде е произведен. Във всички случаи, е, що се отнася до малки и средни предприятия, член 33а дава изключения за малки стопанства и малки предприятия. А, изменение 15 и точка от преамбила 49 също са предназначени за това да се оказва помощ на малките и средни предприятия в е, периода на преход към новите изисквания. Е, като разбира се, безспорно, не можем да налагаме на малките и средни предприятия изисквания, които налагаме на мултинационалните компании. Във всички случаи, благодаря. Е, благодаря за предложените изменения. Много се радвам, че като цяло има общ дух на съгласие относно документа. И за мен беше голямо удоволствие да го представя в деня, в който влиза в сила Лисабонския договор. Благодаря. И аз мога да се присъединя към всички изказали се колеги. Аз също благодаря.